Dear colleagues, welcome. Уважаеми колеги, добре дошли на днешното заседание. Добре дошъл на комисар Юрова. Ще й дам думата след няколко секунди. Първа точка – приемане на дневния ред. Бих искал а, да кажа, че девета точка ще следва след 12 та точка, 11 та точка се отлага, 18 та точка ще бъде след 21 точка, 28 точка ще бъде разгледана след 10 та точка, 27 точка се отлага, 14 та точка също се отлага някой да има възражение, няма. Така че приемаме дневния ред. Втора точка – съобщение на председателя. Първо, искам да ви припомня за някои важни събития, на които бих искал да ви поканя. Ще има семинар за бъдещето на дружественото право. Той ще бъде утре от 10.30 до 12.30. Ще има изслушване към делегацията за асоциационното споразумение между Европейски съюз и Украина. Утре ще се състои от 3.30 след обяд до 6.30 след обяд. Комисар Юрова също ще присъства заедно с другите ни гости. И накрая семинар за общите минимални стандарти по гражданско-правните искове Пътя напред. Този семинар ще се състои на 15 юни от 9 до 12.30 часа. Това бяха моите съобщения. Сега приемане на протоколите. Има ли възражения? по протоколите от заседанието от 20 и 21 април. Не виждам възражение, така че протоколите се приемат. И така стигаме до четвърта точка. Обмен на мнение с комисар Юрова. Отново добре дошла, госпожо комисар, давам ви думата. Благодаря, дами и господа. Да. И днес, и утре ще се видим. Утре за Украина. Винаги съм се радвала на тази редовна възможност да обсъждаме настоящи, бъдещи задачи, с удоволствие бих искала да чуя и вашите становища за законодателни предложения. Нека да започнем с успеха, с който може да се похваляме. похвалим. Приемането на регламента за публичните документи, за който бих искала да благодаря най-вече на госпожа Делво, е един отличен пример за това как може да извлечем конкретните за хората. Това ще спасти и време, и пари, ще улесни свободното движение в Европейския съюз с цел работа, образование или по семейни причини. Друг пример е засиленото сътрудничество по имуществените последици от а, по брако, бракоразводни дела и регистрирани партньорства. За съжаление няма да присъствам в пленарната зала на 22 юни, когато ще се дебатира този доклад. Затова искам да благодаря на вас и най-вече на депутатът Кавада за това, че много бързо дадахте своето съгласие, което пък ще даде на холандското председателство възможност съвета да одобри тази, това досие или тази преписка. Това ще помогне на международни двойки, които или са сключили брак, или са в регистрирано партньорство, да управляват имуществените отношения с повече правна сигурност. Включени са 18 държави членки, членки и други да се включат. трябва да са вече 19 след последния съвет по правосъдие. Сега а, по висящите преписки имаме две предложения за цифровите договори. Едното е свързано с нормите за доставка на цифрово съдържание и едното за договорните норми за онлайн продажбата на стоки. И двете предложения са изготвени а, така, че да се съчетават добре като основни елементи от цифровия единен пазар. Имаме двойна цел. От една страна искаме правна сигурност за търговците и от друга страна искаме защита за потребителите. И двете предложения са необходими за насърчаване на трансграничната електронна търговия, която все още не е достатъчно активна. Това е един цялостен, последователен пакет и аз много се радвам, че ще разглеждате и двете предложения едновременно. Съвета по време на много сериозната работа на Нидерландското председателство показа, че това предложение може да напредне много добре в една конструктивна атмосфера. Идеята за целенасочена пълна, пълна хармонизация бе подкрепена. Също се отнася до новаторските ни идеи за включване на съдържание, предоставено не само срещу заплащане, но и срещу предоставяне на данни. Словашкото председателство ще надгради над този добър старт и се надявам да има напредък през едните месеци. Съгласна съм с вас, че хармонизирането на договорното право би трябвало да включва и онлайн и офлайн продажбите, имайки предвид търговските тенденции за многоканално разпределение. Комисията вече посочи, в своето съобщение, че бихме искали да има еднообразни правила за всички видове продажби. Междинните резултати от проверката за регулаторна пригодност за съответните аспекти на тези документи тече и се очакват повече данни през юли. Ще ви информирам при първа възможност, така, защото това да е една добра основа за по-нататъчни решения, свързани с обхвата на предложението за стоки. Ще подкрепя инициативата на парламента в този смисъл. Искам да кажа още нещо за едно висящо предложение за участието на жени в управителни съвети. Това е приоритетно досие за комисията, включено е в работната и програма за 2016 година. През 2010 година комисията обяви своето желание да законодателства в тази сфера. От тогава насетне от 11% 2010 до сега броя на жените се е покачил на 21%. Това обаче не е достатъчно. Поддържам тясна връзка с държавите членки и по-специално у нези, които вече са приели национално законодателство, но не бих искали да се въвеждат европейски мерки. Опитвам се да им обясня, че техните местни мерки ще бъдат в съзвучие с това предложение. Много се надявам това да се случи. Преминавам към договорното право. Радвам се, че преговорите по директивата за правата на акционерите започнаха. Това предложение е много по-важно, отколкото изглежда на пръв поглед. Това е пряк принос за поправка или корекция на краткосрочната гледна точка на капиталовите пазари акционерите, управителите трябва да гледат по-дългосрочно. Надграждайки на този напредък на техническо ниво, скоро се надявам да приключим по някои нерешени въпроси. Но е необходима добра воля, за да се говори по същество, а да не се вземат предвид предложенията на комисията за отчетност по държави. Надявам се да вземете предвид становището на гражданите, когато вземате своето решение, защото на тях им е нужна инвестиционна среда, която да е дългосрочна. Стигам до панамските досиета и това, което ни показаха те, фокуса върху прозрачността и данъчните аспекти на инвестициите. Европейската комисия много се радва, че е, парламента има е, ясна решимост по тези въпроси и създаде съответна анкетна комисия този смисъл нека да кажа няколко думи за предложението за едноличните търговци. Е, от тук не ще използвам съкръщението на английски SUP. SUP. А, е, няма да укриваме информация. А, е, това предложение ще бъде под режима за оповестяване за дружества. Информацията ще бъде предоставена в бизнес регистъра за директорите, за капитала, отчетните документи за всяка година ще бъдат прозрачни. Предложението също така говори за предоставяне на информация за де-факто или бенефициерните собственици, свързани с регистрационния процес. Европейските норми за борба с, за, с, с прането на пари също ще се прилага що се отнася до това предложение за едноличните търговци, включително правилата за прозрачност за бенефициарната собственост. Искам да подкрепя и господин Дегранде за следващите стъпки по това предложение. Службите на комисията, за които отговарям, са готови да работят с вас, за да ви кажат как се е развил процеса, преговорите с съвета, да се вземат предвид необходимите предпазни мерки, когато става дума, дума за онлайн регистрация или пък връзките с правата на работещите. Нека да ви кажа какви са идните инициативи. Преди лятната пауза комисията ще излезе с предложение за преразглеждане на четвъртата директива за борба с прането на пари ще се занимаем с финансирането на тероризма, имайки предвид последните атентати, както и прозрачността, която пък идва от досиетата от Панама. Също така бихме искали да увеличим прозрачността около собствениците на дружествата и тръстовете, за да може по-лесно да се проследяват финансовите потоци. Идната седмица ще предложим преразглеждане на регламента Брюксел 2А, като целта е да изясним и да подсилим нормите, свързани с отговорността на родителите. Вие говорихте за това, че този инструмент трябва да бъде напълно преразгледан, за да стане той по-резултатен, за да се коригират слабостите, особено в сферата на закрилата на детето. Имаме нужда от по-кратки срокове за процедурите, които наистина работят в най-добрия интерес на детето. Вярвам, че Европейският е, парламент е, ще разгледа този документ Брюксел 2А като приоритет. Той ще бъде и приоритетен за идното словашко председателство. Подготвяме също така законодателна инициатива за неплатожеспособността, която трябва да се приеме през есента. Трябва да работим по-добре в този смисъл. Това ясно е записано в европейския семестър и в съответните препоръки по държави. По-настоящем има голяма задлъжнялост, непогасяване на заемите, трансгранични инвестиции, които не са на високо ниво. Това е неудовлетворително. Имаме нужда от е, култура, която да даде на бизнеса втори шанс, да се дадат по-добри капиталови потоци за рестартиране на бизнеса и за позволяване приемането на новаторски инициативи. Тази инициатива ще почива върху поръките, препоръките на комисията от 2014 година, които бяха за нов подход към фалирането на фирми и неплатежоспособността. Нужни са ключови минимални принципи за рамката за неплатежоспособност в държавите членки. Идеята е да се предоставят норми за реструктуриране на дълга, които да работят по-добре и по-бързо да се възстановяват активи. Тази инициатива е част от програмата за възстановяване на економическия растеж, като се подпомагат МСП по-специално, но и другите дружества, да могат те да се разрастват и да търкуват трансгранично. Ще видим обаче в каква форма точно да включим и неплатежоспособността на потребителите в този текст. Още нещо, по което работим, са инициативи по дружествено прави, право за едната година, което е записано в стратегията за единния пазар. Искаме дружественото право да бъде достатъчно на ниво, така че да отговаря на изискванията на цифровата епоха и а, да се грижи за целия живот на дружеството. Искаме по-лесни трансгранични операции, като например сливания или разделяния. Искаме също актуализация на дружественото право, упростяване на процедурите, намаляване на разходите, улесняване на връзката между компании и акционери, както и връзката между, с публичните власти и гражданите. Искам се възползвам от тази възможност да добавя няколко думи за външното изменение на нашата политика, свързана с правосъдието. Ще проведем по-късно днес едно публично мероприятие за Украина, имайки предвид последните положителни развития на 2 юни. Имаше изменения за съдебната власт в Конституцията на Украина. Това е една много важна стъпка, за да може съдебната система да отговаря на европейските стандарти и да бъде тя независима от политическо влияние. Трябва да видим обаче и резултати, за да може Украина да отговори на условието, при което или при чието изпълнение ще има изпращане на средства от макрофинансови инструмент за помощ на Европейския съюз, но за това са нужни всички реформи да бъдат факт. Тези реформи са записани в споразумението за асоцииране. Надявам се целта ни е, да бъде е, такава каквато е за Украина, украинските граждани да могат да вярват на съдебната система. Нещо друго важно във външните отношения е диалога по правни въпроси между Европейския съюз и Китай. Той ще започне в Пекин едната седмица. Решението да започне този нов диалог бе взето през 2015 година на последната среща на върха Европейски съюз Китай. Основната цел е да се помогне на двете страни да разберат по-добре правните си системи да се предостави повече информация за китайската правна система ще бъде много полезно за нашите дружества, които търгуват с Китай. Тази година ще се съсредоточим върху електронната търговия и е, законодателство с защита на потребителите. И накрая, с удоволствие ще изслушам вашите предложения по теми, които бихте искали да се включат в бъдещи заседания. Също така с удоволствие ще сътруднича тясно с вашето с вашата комисия, за да развиваме добри отношения с трети страни. Благодаря. Uh, Благодаря, госпожо еврокомисар. Сега с ваше позволение е, нека чуем въпросите на членовете на нашата комисия. Имаме 6 заявки за изказване. Нека чуем всички въпроси, като накрая ще имате дума за отговор. Напомням, времето ни е ограничено. Първоначално бяхме предвидили е, време до 15.40. Не, не смят, надявам се да се справим в, в в тези времеви рамки, но моля Бъдете кратки, госпожа Рена Езда. Благодаря, госпожо, господин председател. Благодаря, госпожо еврокомисар. По повод е, казаното от вас е, да посочим бъдещи задачи и теми. Вероятно знаете, господин Юнкер, председателят на комисията, постави в комисията по данъчни въпроси, а, отдавна го прочетахме в интервю в Лемонд, да бъде създаден законод... едно европейско законодателство за лица, разкриващи вътрешна информация за неправомерни действия. Говореше се за месец юни. Какви са плановете на комисията по този въпрос? Има ли проекто директива по този въпрос. Е, всъщност чуваме, че през май има готово предложение и няколко групи в парламента очакват нетърпеливо да заработим по този въпрос. Бихте ли казали нещо за сроковете? Как смятате да защитите хората, разкриващи неправомерни действия отвътре? в бъдеще, защото това е важен въпрос, не е само с оглед на данъч, разкриване на данъчни измами, но и защита на тези хора. Госпожа Хаутала, благодаря, благодаря, госпожо еврокомисар. Чухме много пространна информация от вас. Три са нещата, които искам да кажа. Първо, отбелязах, че миналата седмица, сряда, четвъртък в Европейския парламент бе обсъдена и приета резолюция за, към съпътства на отготово предложение за е, открита и ефективна администрация в Европейския съюз. Мисля, че ще изразя мнението на цялата ни комисия, но и на много други европарламентаристи, е, които бяха крайно неприятно изненадани от студената реакция на комисията в лицето на господин Катайнен. Е, може би причината е, че комисията е сторила вече не малко за доброто управление. Чухме от господин Катайнен, че комисията не е съгласна един да говори от името на всички. Става дума да, за хармонизация и координация на елементи, които не са свързани с принципите на добро управление и администриране. Въпросът ми към вас. Вие, като комисар по правосъдието, ще подпомогнете ли приемането на този проект регламент? проекторегламент е, в взаимодействие с компетентните заместник председатели на комисията Тимерманс и Георгиева. И освен това, два въпроса, свързани с договорите онлайн, с радост разбирам, че нещата вървят паралелно какво е положението с Рифит от регламента Рифит. Надявам се, че няма да се забавите като комисия в работата по него. И трето, благодаря за активното участие на вашите поверените ви генерални дирекции в задействие с парламента във връзка с трудното изпълнение на съдебната и правосъдна реформа. Очаквам утре с нетърпение да проведем интересна дискусия. Господин Коферати е следващия. Благодаря, господин председател, Госпожо комисар, вие цитирахте преразглеждането на директивата за неплатежоспособността. При предходна дискусия бяхме поискали съответните работещи в тези дружества да могат да се възползват от по-специално третиране. Да бъдат сложени преди всички други, които трябва да получат обещетение. Но не се намери решение. Има едно упоменаване само в едно от съображението, което препраща решението на проблема когато директивата се пренапише или преразглежда. Ето стигаме до този момент, който ще пренаписваме директивата и затова искам да попитам дали темата за условията за тези работещи ще бъде разгледана и решена, така както бе предвидено в съответното съображение, което ви припомних. Е, мистер е, Фос. Господин Фос, имате думата. Благодаря. Аз също ви благодаря за прекрасния обзор. Три въпроса. Първо, по отношение предложението за покупката на стоки да бъдем внимателни, да не се получат много различни решения от една страна предложение за цифровото съдържание, след това за дистанционните продажби и след това рифите, защитата на потребителите. Тоест, е, изправени сме пред е, три различни въпроса, а трябва да не допуснем правно нещата да се разпилеят е, в рамките на облигационното право. Моля ви, следете внимателно, особено защото от гледна точка на търговците не се говори за B2B, т.е. бизнес то бизнес, а само за B2C, отношение търговец-клиент. Е, нека нещата не се осложняват прекалено. За едноличните търговци е, чисто интуитивно някакси е, ми се струва, е, че няма да получим мнозинствена подкрепа за това предложение. За това трябва да подходим по-широко, по-концептуално и да съхраним това, което е добро, което ни обединява, а това, което поражда проблеми, някакси да не застава в центъра. Да видим как ще постигнем мнозинствена подкрепа, но във всеки случай се нуждаем от търговско законодателство, казвам го като законодател. И за това може би е добре да тръгнем от широко е, изслушване на различни мнения просто за да разсеем съществуващите в момента съмнения и евентуално да обогатим съдържанието по правилен начин. Трето, готовност на предприятията за цифровия пазар. Е, тук има много пожелания и пожелателни моменти. Е, навлизаме в ерата на интернет и щем не щем в бъдеще ще има договори, които ще се изпълняват автоматично, автоматизирано, което и крачка напред в сравнение с сегашното облигационно право. Винаги потвърждаваме, винаги се иска потвърждаване на договора. И няма да мине много време, когато ще трябва да говорим за договори машина-машина. И как ще се уреди този въпрос? Често се го споделя идеята и тезата за собствеността върху данните. Не мога да дам юридически мотиви, но чисто интуитивно ми се струва, че ако тръгнем да уреждаме в най-големи подробности тези права на собственост, ще стане сложно а, да не се впускаме в нови разклонения, нови е, търговски модели. Нека да помислим за една прегледна уредба. Нека не се впускаме много в този въпрос. В затворени системи сигурно, но в е, отворени системи ще се изгубим в въпросите на собствеността, и целият граждански е, по кодекс е, ще потъне, така да се каже, в това. Така че, моля, помислете, заслужава ли си да се захващаме с този въпрос преди да се е натрупала една маса, която не можем да поставим в определени рамки. Благодаря. Госпожа Регнер. Благодаря, благодаря за точното изказване. Няколко въпроса накратко. За неплатежоспособността първо. Включвате ли тук и е, частните фалити? Много частни лица губят, да речем, жилищата си, е, например в Испания. Имайте предвид и това. Второ, участието на жените в ръководни органи. 11-22% говорите вие, но всъщност е, това се постига при намиране на национални решения. Зная, че с вас сме съратници в тази кауза. Искам да попитам какво е, има предвид комисията, като говори, че това е приоритет. След това Брюксел 2А. Е, имат, имате ли предвид нарочни стандарти при производства, включващи деца? Мисля, че има огромни разлики между в сравнение с други области, като да речем място за пребиваване, место пребиваване на децата и така нататък. И накрая, едноличните търговски търговци. Казвате, че подкрепяте анкетната комисия за Панама и е, твърдите, че комисията няма да укрива нищо а, и търговския е, регистр. Знаете ли, че в европейските държави членки не навсякъде има задължен търговски регистър и стандартите са много различни. Така че едно еднолично, един едноличен търговец може да се окаже в различно положение. Бихте ли помислили за други иновативни решения в търговското право, включително и съответната директива? Мислите ли за нови подходи? И сега господин Късте. Благодаря, господин председател, госпожо еврокомисар. Искам да кажа три неща. Първо два правни, правни въпроса по споразумението ЦЕТА е, става дума за създаването на така наречените арбитражни съдилища. Там се наричат трибунали те имат задача за защита на инвестиционната защита на предприятеля а, германските съдии, както и Европейското сдружение на съдиите, смятат, че такива специални трибунали нарушават Лисабонския договор, тъй като на практика, не де юре, но де факто създават паралелен е, конституционен орган. И има принципни притеснения относно върховенството на закона и правовата държава. Това е критичното мнение на Европейската федерация на съдиите. След това правните процедури. Смятате да разглеждате ЦЕТА като национално споразумение. Смятате ли така? ЦЕТА е чисто европейски е, процес без необходимост да се произнасят националните парламенти. Да или не. И след това директивата за търговската тайна, приета в парламенти. Серджо Кафурати е, е, подчерта, че така защитаваме така наречените whistleblowers. Питам се, не бихте ли подели една инициатива за специална защита на тези хора, защото приноса на тези хора е свързан с прозрачност при укриване на облагаем доход и така нататък. Би било голяма заслуга, заслуга на комисията, ако направите нещо за защита на тези хора, разкриващи вътрешна информация. Това ще е принос към европейската демокрация. Последен въпрос, госпожа Бержеран. Микрофон за ораторката, моля. Микрофон за ораторката госпожо еврокомисар. Е, по, по, по е, въпроса за е, възрастните, които са подвеждат под отговорност, за който отговарям. Това е въпрос, който напълно отговаря на европейската философия. Става дума за най-уязвимите хора сред нас и да им позволят да се движат свободно в европейски граници. Чувам, че комисията не подкрепя този доклад. Аз много държа на него. Е, моля да му обърнете благосклонно внимание на следните въпроси. Чухме от комисията, че е, сдържаността се е свързана с ограничение брой на такива случаи. И аз се срещнах с съди в град Лил защото те казват, че имат над хиляда такива случаи при тях, а в Мобеш и Валансиен са разгледали около по, всеки по 400 такива дела. това са въпроси, свързани с хора, които заслужават благосклонно и внимателно разглеждане от комисията като тема. Благодаря, госпожо еврокомисар. Thank you very much for, for your questions and topics for, for our discussion. Ще започна с въпросите за вътрешните информатори. Разбирам, че темата е важна за комисията, Юри, важна и за нас. В комисията все още се разглежда тази тема от една точка на компетенциите, защото въпросът е толкова хоризонтален, че всъщност засяга почти всички сектори. В момента сме в много интензивни дискусии с колегата Димитрия Аврамополов, защото той ме помоли да участваме повече в програмата за борба с корупцията. Разбирам, че там се очаква тази тема да бъде покрита, но пък тя има и правен аспект, така че работим заедно и ви предлагам, ако искате, това искане от ваша страна да бъде разгледано в един консолидиран доклад и да видим как ще е, разгледаме тази тема следващия път, когато дойда при вас. Вероятно това ще бъде през месец септември. За съжаление не аз определям реда на заседанията, но моя екип ще намери удачна дата и ще се разбере с вас. Въпросът за отворена и ефективна държавна администрация. Не съм много сигурна какво може да направим тук от гледна точка на компетенциите. Тук имаме споделена компетенция между държавите членки и Европейския съюз. Аз по-скоро бих искала да имаме един набор принципи, които да се прилагат в целия Европейски съюз. Аз самата имам сериозен интерес към темата, защото съм била част от всички нива на държавната администрация в моята страна. Имам доста лични знания, които могат да се използват, но същевременно не трябва да забравяме въпроса с компетенциите и да видим дали бихме могли да направим нещо от законодателна гледна точка или пък да използваме някакъв вид друг, мерки, друг вид мерки. Също така трябва да има разпределение на финансови средства с помощта на по-добра администрация. По този начин ще стане по-ясно какви трябва да бъдат принципите следвани от държавите членки при използване на европейско финансиране, защото това е най-бързия начин. Когато подготвяме ново законодателство, е ясно, че ще отнеме повече време, така че се опитваме да гледаме на нещата от гледна точка на проектното финансиране и финансирането на програми. Така че ще разгледам темата и ще видя дали може да се предприема законодателна инициатива. Във връзка с договорите беше много ясно и е, това беше обсъдно със съвета, че тези две предложения искаме да останат като пакет. Разбираме обаче, че има две различни гледни точки предложението за цифрово съдържание вероятно е в по-добро положение, защото тук нямаме законодателство, има само две държави членки, Обединеното кралство Нидерландия, които са създали първично законодателство. И сега, при създаване на цифровия пазар и цифровото съдържание, което се превръща в особен вид стока, която се продава и купува трансгранично, то а, е съвсем логично от страна на комисията и от на държавите членки да има подкрепа за директива, която да определя правилата и която определя какви са обещетенията в случай, че стоката е дефектна или че има проблем с доставчика. Сега по отношение на материалните стоки имаме много съществуващо законодателство за дистанционна продажба и за продажба на място. Говорим за 90% от всички стоки. Става въпрос за е, за това, че искаме да хармонизираме правилата и за материалните стоки. И някои от вас споменаха в своите въпроси, че има притеснения, най-вече относно въвеждането на специални правила, които засягат само онлайн търговията. И с това ще премина към въпроса за проверка на пригодността. Не си спомням кой зададе този въпрос. Когато подготвяхме директивата за материални стоки, имахме два, две, две възможности. Или да хармонизираме нещата и офлайн, т.е. тези извън интернет. И колегите, които са живата памет на комисията, ме предупредиха, че в миналото има подобни опити. Искахме да се създадат първо правилата за онлайн търговия, след това да се провери пригодността за правила за офлайн продажби и евентуално там да се хармонизират нещата. Първите данни от а, тази проверка на пригодността ще излезат месец юли. Става въпрос за защита, политика и законодателство в тази област. Онова, което тестваме са 6 различни директиви. Всички от тях засягат продажба от бизнес, от бизнес към крайен потребител. Нещата са свързани с конкурентоспособност, гаранции. Също така разглеждаме и директивата за защита на потребителите, която беше прията миналата година. Отправната ни точка е цифровата епоха. Не искаме да има старомоден вид продажби, при които нещата не са ясни и поради тази причина се фокусираме върху възможна хармонизация на правилата при офлайн продажби. Много ясно казах на докладчика, който се занимава с дигиталния договор за материални стоки миналата седмица в Страсбург. Ние няма да прикрием никаква информация получена от тази проверка на пригодността. Тук подхожда малко рисково, защото не искам да подрия важността на договорите за материални стоки, които се продават онлайн, но също така искам да съм напълно открита, че говорим за по-широка хармонизация. Когато говорим за офлайн продажби, това, което трябва да вземем предвид, е, че се намираме в областта на защита на потребителите. И това, което искаме да защитим, са именно потребителите, които са в по-неизгодната позиция. Те са в по язвима позиция от тези, които отиват в магазина, могат да пипнат нещото, да го изпробват на място. И поради тази причина искахме по-рано да излезем с правилата от гледна точка на риска. И също така съм наясно, че все повече и повече ставаме свидетели на факта, че има смесване при офлайн и онлайн търговията. Т.е. обичайните физически магазини вече имат и електронни магазини. Ще ви дадем информация за резултатите от проверката на пригодността. Последователно през юли ще се започне с първите две директиви и до края на годината ще бъдат разгледани и другите четири директиви. Искам да разгледам възможността да упростим това законодателство и ако е възможно да създадем от тези шест директиви, една или две, които ще засегнат всички въпроси, свързани с правата на потребителите. Ще видим как точно ще бъде управляван този процес външното измерение. Благодаря, че ме благодарихте за това, че се концентрирах повече върху тази тема. Аз исках да се фокусирам повече върху Украина и страните от Западните Балкани, защото от изключително значение как работи съдебната система в тези страни особено в Западните Балкани, в страните в процес на предприсъединяване. Това е от изключително значение за близкото ни партньорство. По отношение на Украина, утре ще говоря. Тази тема е от особен интерес за мен. Бях там. Ще се върна отново. Нещата, които ме интересуват, са най-вече борбата с корупцията в Украина и подпомагане за осъществяване на правилната реформа по отношение на прокуратурата. Наистина се възхищавам на онези, които работят там и се опитват да се справят с нещата, тъй като работят в много трудни обстоятелства. В момента приключваме един дългосрочен проект, който има за цел да помогне на Украина с тези политики и мерки. Аз, разбира се, бих могла да взема от вас вдъхновение и идеи, в случай, че продължим да работим по нов проект. Може би ще изпратим експерти в Украина, които да се занимават с конкретни действия. И ако е така, ще потърся вашето съдействие. За Украина ще говорим повече утре. Сега по отношение на несъстоятелността, най-вече се фокусираме върху дружествената несъстоятелност. Има препоръки от 2014 година, които насърчават държавите членки да променят културата за несъстоятелност и да дадат възможност за втори шанс на честните предприемачи, вместо да им поставят печат, да ги стигматизират, а нека те им позволят да излезат от своите финансови проблеми. В момента, в който една компания се сблъска с криза, трябва да има някакви мерки, които да могат да се предприемат възоснова на законодателството и подход на държавата членка. За ваша информация, 600 компании на ден са тези, които подават молба за обявяване в несъстоятелност. Цифрата е доста страшна. Надяваме се, че тези хора, които са изпаднали в затруднения, отново ще могат да се изправят. И това е идеята да помогнем на тези, които имат финансови затруднения, да продължат своята работа. Работим по фирмата на състоятелност от гледна точка на стратегията за капиталовите пазари, която е една от основните инициативи на комисията. От тази гледна точка се фокусираме само върху несъстоятелността на дружествата. Разглеждаме обаче възможност и да разгледаме несъстоятелност или фалит при физически лица, което всъщност е въпроса на господин Коферати. И в този случай, когато говорим за физически лица, може би ще излезем с законодателно предложение. Не съм сигурна обаче дали това е правилното нещо. По-скоро ми се ще да инвестираме в по-добро знание и разбиране на финансовите е, рискове, които хората поемат, когато вземат заем от е, небанкова институция. В някои държави членки вече провеждаме сериозни кампании, но тази тема за фалита при физическите лица ще бъде разгледана по-подробно Знам каква е ситуацията в държавите членки и мога да ви кажа, че това е общ проблем. Няма нито една държава членка, при която този проблем не се среща. Във всички държави хората влизат в клопката на кредити с високи лихви и има сериозни рискове, които трябва да се разгледат. Смятам, че по отношение на дружествената несъстоятелност първо ще излезем с законодателно предложение и това ще се случи горе-долу до края на тази година. Господин Фокс не ме зарадва, защото Ние непрекъснато с вас дискутираме новите тенденции, защита при цифровизацията. Всичко това е един голям пакет от различни неща и към момента мога само да отговоря. Със следното сигурни сме и искаме да вървим в следната посока, да помогнем на държавите, на, извинявайте, на компаниите да бъдат по-добре приспособени към дигиталната епоха. Ще трябва да има по-конкретни инструменти, с които компаниите да могат да се възползват от дигитализацията и дигиталната среда също така трябва да има свободно презгранично движение в Европа и така нататък. Бих искала да ви приканя да работите в по-тясно сътрудничество с нас по тези теми. По отношение на дигитализацията на дружественото право ще имаме конкретно предложение тази есен и съкръщението СУП, което по-рано обсъдихме. То засяга повече компании като цяло. Моя отговор тук е, че няма да оттеглим това предложение. Ще се опитам да работя сериозно, за да разсея всички съмнения, свързани с темата. Много съм открита към всякакъв вид обсъждания с парламента, с държавите членки във връзка с въвеждането на повече предпазни клаузи, така че SUB да не се превърне в а, фирма, която се крие зад почтенска котия и да не се злоупотребява с него за момента. В същото време, както казах, бих искала да разгледам нещата с, с дружественото право и дигитализацията като възможност да подходим по-рационално и по-ефективно по отношение на компаниите. И всичко това ще се случи във втората половина на годината. Въпросите за собствеността и защитата на данни. Тук вече навлизаме в областта на гражданското право. Всеки път, когато засегнем нещо в областта на гражданското право, държавите членки изведнъж се събуждат. Така че и тези теми ще бъдат обсъдени, но трябва да сме сигурни, че това няма да създаде едно подозрение, че ние ще създадем нещо като Европейски граждански съд, защото сега не е подходящия момент за подобно начинание жените участващи в съветите, в управителните съвети, всяка година резултатите стават по-добри с 1%. Развитието не е много бързо. Както знаете, имаме цел от 40% жени в надзорните съвети на компаниите, чието акции се търгуват на борсата. Имаме блокирана от страна на тези страни, които вече имат този закон, като Швеция и Германия. Те не ни помагат много за приемане на европейското законодателство. Моя аргумент винаги е един и същ. Моля ви, бъдете мили към нас. Справете се добре, помогнете ни да помогнем на останалите, за да могат и те да постигнат същите добри резултати. За момента обаче нещата са блокирани. Трябва да спечелим на наша страна една голяма държава членка и две малки, за да можем да преодолеем този блок. Може да си представите, кои ни трябват. Споменах две от трите, за които говоря. Но чакаме не само напредъка по това законодателно предложение, повярвайте ми. Непрекъснато съм в контакт с самите компании – и трябва да кажа, че получавам чудесна обратна връзка от тях, особено у нези, чието собственици са американци. Те имат вътрешни стратегии да приемат повече жени не само в, а, като членове на надзорния съвет, но и като членове на ръководството. те виждат, че от гледна точка на печалбата това е една добра стратегия. Да имаме различни хора в управителните съвети, мъже, жени, млади, стари. И така, ще приключа. Обещах следното на онези въпроси, на които не можах да отговоря. Ще ви изпратя писмен отговор. Това са уязвимите групи възрастни, защото наистина тук не се предаваме. Ще бъда наистина много кратка. Консултираме се с държавите членки, които не са се присъединили към конвенцията от Хага за защита на уязвимите групи възрастни. Превеждаме в момента текста на конвенциите на всички официални езици на Европейския съюз, за да има по-добро разбиране. Мисля, че за момента нещата са по-скоро следните има проблем с комуникацията, но комисията прави всичко, което може. На този въпрос ще получите отговора. Другия отговор, който не мога да ви дам в момента, както казах на колегата, е свързан с това, че нямаме време. Става въпрос за новите тенденции в дружественото право. По отношение на децата, да, искаме да подобрим ситуацията. Искаме да има взаимно признаване на съдебни решения, ускорена процедура, по-сериозно участие на специализираните органи в държавите членки и по-добри и по-ясни правила за определене на съветите и за настаняване на децата, когато става въпрос за приемна грижа, институционална грижа. Друго, което искаме да направим е да, подобри, да оправим нещата, да разрешим проблема с изслушването на деца. Обикновено има ненужни пречки, които разтеглят процедурата във времето. В някои случаи няма изслушване на децата, което пречи на съда да вземе решение. В момента има много пречки, които не са в интерес на детето и поради тази причина бихме искали да се фокусираме в тези теми в регламент Брюксел 2А. Мисля, че в края на юни, началото на юли ще бъде предоставен текста. Държавите членки приветстват инициативата. Искам и да ви информирам, че в това изменение на регламента се фокусираме върху неща, свързани толкова с издръжката и браковете, а по-скоро свързани с родителските грижа. But I can uh, deliver the written answer. Те ви изпратя писмен отговор, ако не възразявате. Имам информация, но не бих искала да ви подведа. Благодаря. Госпожо комисар, госпожа Хаутова иска да каже няколко думи. Благодаря, госпожо комисар. Когато погледнете предложението на парламента за регламент за отворената резултатна и независима администрация, ще видите, че не се говори за правно основание или компетентност. 298 член от Лисабонския договор е правното основание и там се говори точно за такава открита, резултатна, компетентна администрация. Регламентът се занимава само с институциите на Съюза. Както знаете обаче, има много такива, ако броим и агенциите. Така че те наистина имат нужда от общи правила. Да, Господин Тимерман се занимава с тази тематика. Ще му предам а, вашия въпрос и ще започнем да работим по темата. Това се изчерпаха въпросите от отговорите. Благодаря на госпожа Юрова за това, че е днес с нас и се надявам да се видим утре на изслушването. И така, здравейте всички от мен. Пристъпваме към пета точка от дневния ред. Темата ни е всъщност представена на задълбочен анализ на тема трансгранични искове за реституция на произведения на изкуството, заграбени по време на въоръжени конфликти и войни и альтернативи на съдебни производства. Темата ще бъде представена от професор Марк Андре Рено, е, Рено от е, университета в град Женева. Господин професор, имате думата, за да ни представите направения от вас анализ. Благодаря, председателю. За мен е удоволствие благодаря на Европейския парламент и по-специално тази, на тази парламентарна комисия, която проявява интерес към този много щекотлив и наболял въпрос. Е, висока чест за мен е да се ползвам с вашето доверие да говоря тук. Е, съвсем накратко ще представя темата. Надявам се да я обсъдим след моето представене. Има доста въпроси, с които се занимавате, както чух току-що. И може би това е просто един допълнителен въпрос, по който можете да работите. Отправната точка. Плечкосването, заграбването на произведение на изкуството по време на конфликти. Този въпрос имат дълга предистория. Веднага се сещаме за случилото се през Втората световна война. Uh, Now... Както и други такива. Една от целите на доклада е да представи темата като много по-широка, отколкото това, което казах току-що. Разбира се, трудно се говори по последната тема, но е добре а, да се разшири а, темата с по-наскорошни събития, за съжаление, при наскорошни конфликти. Това се наблюдава и в Сирия, и в Ирак, и в Йемен. Докладът ми се занимава с произведения на изкуството, заграбени по време на конфликти, занимава се с Втората световна война, но и с конфликтите, на които сме свидетели днес. Няколко по-общи неща ще засегна. Когато говорим по конкретни правни теми, като тази, ще видите в доклада, че на места се упростява. Това винаги се прави, когато се подхожда сравнително или когато се гледа по-общо на темата. Ще подам повече информация по-нататък. На второ място използвал съм много примери. Няма да ги цитирам тук, защото това ще отнеме много време, но можете да отидете в базата данни Артемис, една от базите данни, с които работя в университета в Женева. Това всъщност една база данни, която събира отделни случаи, свързани с плечкосване и връщане или реституция на такива обекти. Като се опитваме там да отговорим на въпросите, които се повдигат днес тук. Нека сега да премина към самия доклад. Както виждате, разгледал съм правното основание за такива искове за реституции или връщане на произведения на изкуството. Правните основания са различни, няма да цитирам всичките, но от гледна точка на международното публично право трябва да се каже, че разполагаме с необходимото правно основание. Има съответни международни конвенции на ЮНЕСКО, на Съвета на Европа, няколко такива, така че не е нужно да се законотворчества в тази посока. По-важно обаче да се види дали тези текстове се изпълняват не само на европейско ниво, но и на национално ниво. Взел съм конкретни примери в доклада за различни правни национални режими, които могат да бъдат интересни за вас. Накратко ще спомена два. Е, едното е нидерландското право, другото е швейцарско. Моето родно. Защо са интересни тези примери? Общоприятите схващания в повечето европейски държави всъщност са общи, но няма като че ли добро прилагане. Нидерландският пример показва, че там е прието законодателство за прилагане на практика на Хакската конвенция, протокол 1 от 1954 година, който се занимава с защита на културно-историческото наследство във времена на въоръжени конфликти. То е свързано и с нелегалния трафик, който обикновено следва след окупирането на една държава. Един съвременен пример би бил случващото се в Сирия или Ирак. Нито една от държавите, които са ратифицирали тази конвенция, не са приложили този протокол от Хакската конвенция, с изключение на Нидерландия. През 2007 година там се прие законодателство, което прилага на практика този протокол. Интересно е, че Става дума за протокол от 54-та година. Вижте колко време е отнело на една държава да каже ясно, че нормите, предложени в този протокол, са пряко приложими или пряко изпълними. Следващия пример, който исках да цитирам е с Швейцария. Наскоро се прие законодателство при нас, което говори за безопасни обежища във времена на криза. Юристите, които се занимават с международно публично право, са запознати с този институт, Safe Haven. те са известни на Международната асоциация на юристите, но тези безопасни обежища сега се приемат в Швейцария, в Франция също и в други държави. Какво се има предвид? Това са места, където произведения на изкуството могат да се защитят във времена на конфликт, т.е. неутрални територии, където е, под надзора на ЮНЕСКо, по международна спогодба, тези е, произведения на изкуствата, които са в риск, могат да бъдат защитени е, с федуциарен контрол или доверителен контрол. Това е много интересно и най-вероятно е добре да помислите на европейско ниво за едно такова решение. Сега, що се отнася до така наречените меки мерки от законодателен характер? Не става дума само за национални е, правни уредби, е, имаме и европейски норми, няма да говоря много за тях, тъй като вие ги познавате по-добре от мен, но е интересно да се отбележи, че меките законодателни мерки също съществуват в тази сфера. През 1998 година имаше една среща на различни държави в Вашингтон. Там се прие приеха вашингтонските принципи за конфискуваните произведения на изкуството от нацистите. Тези принципи се опитват да помогнат на връщането на тези плечкосани произведения на изкуството по време на Втората световна война. Тези принципи бяха приети, след това имаше различни срещи в различни държави и се излезе с една декларация. Та на базата на всичко това, доста държави са приели конкретни решения, които спомагат за по-бързото връщане на произведение на изкуството, заграбени през Втората световна война. Това е нещо много интересно. Що се отнася до тези меки а, законови мерки. Знам, че няма много време и за това набързо ще говоря за правните проблеми, пред които са изправени хората, които твърдят, че са жертва на плячкосване. Това може да са физически лица, може да са държави. Например, когато се правят археологически разкопки, които не са разрешени. Е, трябва да се даде ясно определение на заграбени произведения на изкуството. ясно е за всички какво значи заграбвам или плячкосвам, но е много сложно определението на така наречените принудителни продажби. много често резултатът е същият. Жертвата на принудителна продажба ще се изправи пред много сложни а, пречки, за да и бъде върнен, върнат а, такъв а, обект. След това давността. Давността, защото времето си тече. И ние говорим за случаи преди много години, не всички, но голямата част от а, тези, които са били през Втората световна война или преди това. И при препродажбата на тези произведения на изкуството, тези е, хора са изправени пред проблема с давността. САЩ е, в момента обсъжда федерален закон. Е, можете да го намерите в приложенията към доклада ми. Четвърто приложение е това. Има един проект закон пред Сената от 7 април 16 година, в който те се опитват да приемат единни еднообразни правила за срока на давност на искове за заграбени произведения на изкуството. Предложението в този проект закон дава 6 годишен срок на давност от установяване на това къде е предмета и кой е неговия собственик от страна на жертвата на заграбеното произведение, т.е. лицето, което иска да бъде върнат съответния обект. Виждате, че в момента има държави, които работят по темата и се опитват да удължат срока на давност и да дадат възможност на жертвите или техните потомци да получат тези обекти. След това стълкнова, стълкновени извинете, между правни режими. А, знаете, че изкуството лесно преминава граници, също се отнася и за заграбени произведения на изкуството. А, установяването на компетентния съд ще бъде много сложно, също и приложимото право. В случая говорим за въпроси от имуществен характер. сигурно си спомняте стълкновенията между режими, лекс рейсите, т.е. закона на мястото или територията, където се намира обекта. Това правило може да доведе до отрицателни резултати за онези, които биха искали обекта да им бъде върнат. Защо? Защото е, режимът на мястото, където е обекта или е бил обекта при продажба, може да се окаже неблагоприятно за ищеца. В смисъл, че може да защити е, купувача, който го прави, е, без да е запознат с предисторията и купува е, бонафиде. Така че виждате, че се изместваме от а, този вид закон и вече говорим за лекс оригини, т.е. закона на мястото по происход, откъде идва този обект. Става дума най-вече за археологически обекти, които незаконно биват а, разкопавани, изваждани и мисля, че закона на място по происход трябва да се използва по-често. Последната пречка, сред множеството пречки, аз се занимавам с много такива, но е въпроса за... A, um, uh, potential purchaser. Така наречената бонафиде, защото много често тези добри намерения Uh, не са ясни. Чи интерес искаме да защитим? Интересите на онзи, който е закупил а, в, в рамките на проявата на добра воля и на незнание на предисторията, това се защитава и в Германия, и в други държави, или искаме да дадем правото на лицето, на което отмнет съответния предмет или неговите потомци. И това да не пречи на иска. Това е основен въпрос, е, много често е сложен за разрешаване. Мисля, че всички трябва да го обсъдим. Мисля, че този въпрос е въпрос, с който ви сте се занимавали и има европейско законодателство по този въпрос. Има директива, за възстановяване на незаконно прехвърлени обекти и надлежната проверка в тази директива в четвърти член е описана съвсем ясно. Ако продължим нататък, нека да видим откъде идват обектите. Произходът е изключително важен тук. Когато се крадат или изчезват продукти, извинете, произведения на изкуството, те след време се появяват отново в държави, в музеи, в специализирани организации, дилъри. Всички трябва да се занимават с въпроса за происход, т.е. откъде идва, как се е предвижил от едно място на друго, един собственик на друг. Така че търсенето на мястото на происход е изключително важно. И има няколко програми в различни е, държави по тази тема. Опитваме се да помогнем на онези, които търсят происхода и да се попречи на евентуално откраднати произведения да продължат да бъдат излагани в е, музеи. Много държави имат програми е, по този въпрос, търсене на происхода и Германия, Обединеното кралство и Франция и така нататък. Е, често обаче търсенето на происхода е доста ограничено и нямат достатъчно средства е, за стигане до самия происход. Когато стигнем вече до споровете, как се разрешават тези спорове? разбира се, като юрист ще спомена а, завеждане на искова молба. Има пример Джентили Ди Дюдзепе, който съди Лувъра, където потомци на едно семейство, което е било жертва на плячкосване през 40-те години на миналия век, е получило връщане на това, което им е било отнето, но им е отнело много време и им е струвало много. И е било много сложно разрешаването на този казус. И мнозина казват, че трябва да се търсят альтернативни начини за решаване на споровете, е, начин да се разрешат тези е, проблеми без да се стига до съдебно дело. Аз разглеждам различни такива решения, медиация, помирителни мерки, преговори и накрая арбитраж. Сега арбитраж в тази сфера няма много, което е много интересно. Може би защото, когато възникнат отделните случаи, там няма преди това подписан договор, т.е. няма клауза за арбитраж, тъй като няма договор. И е много трудно двете страни да се споразумеят след е, възникването на спора, да се стигне до арбитраж. Но е, има много случаи, както казах, на помирителни е, мерки, на посредничество, медиация и така нататък. Всичко това може да видите в Артемис, базата данни. Някои международни организации е, проявяват интерес към е, медиация в тази сфера. лайпол. Международната организация за интелектуална собственост. Е, тя предлага такива стъпки за медиация, заедно с ICOM, Международния съвет на музеите. Интересно е да се отбележи, че това е нещо ново, нова мярка, която се предложи. Защо тези механизми казвам, че са интересни? Сега е, няма нужда да говоря повече за тях, но защо е по-добре да не се стига до съд? А, интересното тук е, че има много оригинални решения, които медиаторите или лицата, които се занимават с помирителния процес или преговарящите могат да намерят. Какво имам предвид? Е, справедливи решения. Това е идеята. Вашингтонските принципи говорят за тях, както и след последващата ги декларация. Имаме нужда от справедливо решение и понякога такова е едно решение. Има нужда от гъвкавост, има нужда от откритост към сложната ситуация, в която се, установ... се намират жертвите. Има редица примери и можете да ги намерите в доклада. Тези решения са приети в резултат на преговори с помощта на медиация. Като, например, можете да си представиш компенса... представите компенсация на първо място, но, но и с, на, на страница 40 ще намерите примери за съвместно съпритежание. Е, именно тези примери на страница 40 цитират подобни решения. Обърнете им внимание. Моите политически препоръки тук бих искал да отбележа три неща. Първо, търсенето на единно решение – чрез един, е, е, единни и еднакви разпоредби и е, стълкновение на правото е едно първо възможно решение. Т.е. страните членки на Европейския съюз да приемат единни разпоредби в случай на правни стълкновения. Казвал съм го и по-рано. Мисля, че Лекс Оригинис е, трябва да получи особено важна роля. Втората препоръка, която бих направил, да се помисли за единни стандарти. Единни стандарти в рамките на Европейския съюз. Това е по-скоро по въпрос от материалното право, от необходимите усилия, due diligence бих казал, и докладът съдържа предложение да се вземат определени мерки насърчавайки държавите членки да ратифицират съществуващи кон конвенции и да подкрепят а, превентивни мерки, като а, така наред, цитираните вече Safe Heavens и пряко да прилагат конвенциите по примера на Нидерландия. Що се отнася до е, искове, заведени пред съдебни органи и други организации, аз бих предпо, предложил да се възприемат, да се приемат общи стандарти за due diligence в духа на член 10 на директивата от 2014 година обогатена, например, с допълнителна разпоредба с клауза за ограничение по примера на американското законодателство и освен това конкретни решения и стандарти може би да се вземат предвид и някои чисто процесуални моменти. Дали да не помислим за създаване на нарочна платформа орган, който да се занимава с всички тези трудни въпроси във връзка с произведения на изкуството, откраднати, отнети, изчезнали преди десетилетия понякога. Подобен орган, включително с консултативна роля, би могъл да съветва държавите членки при прилагането на международните конвенции да работи с агенции или съдебни органи при решаване на спорове и да допринесе за разрешаване на конфликти, приемайки решения въз основата на медиация или помирителни процедури. Тоест, в обобщение, много може да се направи. За мен това е... Моментът е много важен за комисия, вашата парламентарна комисия. Можете да се намесите активно и аз настоятелно препоръчвам а, да, <clears throat> да сторите това. Разбира се, а, това, с това аз приключвам уж краткото, но доста пространно изложение и съм на ваше разположение за въпроси. Председателя, това бе едно изчерпателно представяне на положението. Благодаря ви. Извинете и, че се наложи да чакате, тъй като предходната дискусия се проточи. Но наистина ви благодаря за изнесеното сега. Нека да чуем изказванията. Първо господин Кавада. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на докладчика за свършената изключително интересна работа. Секретариатът на нашата комисия ни уведоми, че въпросът вече е поставен от господин Венидоклер през 2003 година във връзка с и една директива, по която когато гласувахме. Господин Деклер го няма, но въпроса си остава наболял. Вие знаете, че общественото мнение а, се занимавате с този въпрос. Помняте си филма на Джордж Клуни «Пазители на наследството» Monuments Men. Какво бихте казали в качеството ви на специалист, ако по помислим, че си спомним, че ЮНЕСКО би могъл да разполага с най-добра база за арби, е, арбитраж и от друга страна да се помисли е, за съдебна, съдебен орган в рамките на ЮНЕСКО. Защо говоря за ЮНЕСКО? Защото когато е, бе създаден трибунал за престъпленията срещу човечеството, е, в него участваха страните, е, онези държави, които са нанесли щети и да, да понесат отговорност. Струва ми се, че ЮНЕСКО е най-подходящ действащата е, инстанция за това в взаимодействие с европейските институции. Смятате ли, че това би било едно ефикасно решение и един такъв орган ще изиграе пълноценно подобна роля? Благодаря. Председателят благодаря на господин Кавада, господин Кристел. Благодаря с господин докладчик за изложение. Господ... Въпроса за ам, откра... заграбени произведения на изкуството. Два въпроса. Нараства ли броя на съдебните дела за заграбени произведения? И бихте ли би казали нещо по-конкретно? В коя област, да речем, са тези дела. И второ, вие изказахте препоръки към политическата класа. Към нас, евродепутатите, имате ли конкретна препоръка, която държите да осъществим или да кажете в края на краищата, това е задача на ООН, която, е, която като организация е, отговаря в световен мащаб за подобни въпроси. Още два-три по-дребни въпроса и от мен тук е, е, е говорим за война, варваризъм, среда, е, неблагоприятна за изкуството, разрушения. Е, има ли нещо като давност? Ако не, според вас трябва ли да се предвиди някакво, някакво такова решение? Е, след това е, последния случай с Германия, Горлиц, спомняте си. Има ли нещо подобно е, и нещо, което ви е направило особено впечатление по този случай. И накрая е, поставяте въпросителен до международната платформа или международен форум, да разбираме ли, че не го препоръчвате много горещо или е, тези ви с е, контрасъображенията, контраргументите ви са от чисто правно естество? И госпожа Бержерон има думата за въпрос. Благодаря на господин Кавада, че включи, говори за културни ценности, защото говорим за произведения на изкуството. А във Франция това са доста ограничен а, кръг от произведения на живописта, на скулптурата, на архитектурата. Но един африкански символ, например, откраднат на, като не се смята за произведение на изкуството, това е културна ценност. Мисля, че не трябва да говорим за произведения на изкуството, а да дадем едно по-различно и широко определение на е, предметите, за които говорим. Председателят, е, това бяха въпросите, господин професор. Имате думата за отговор. Благодаря много. Ще продължа на английски, господин председателю, въпреки че да, трябва ли да отговоря на въпроса, на който е зададен въпроса? Чу, казвате ми, че имам свобода. Така че на господин Кавада, на френски, напълно сте прав да споменавате миналото, и то това е, е неодавнашно минало в Европейския съюз, а също така и филма на Джордж Клуни «Пазители на наследството». ако ви интересува. Има друг филм за случая «Алтман» у жената в злато. Uh, Woman in Gold, много хубаво, хубаво, много хубав, добър филм за изкуството за една забележителна жена. Но питате дали ЮНЕСКО е подходящото място, институция за, да, за арбитраж. Първият въпрос или отговор е, че вече съществува в рамките на ЮНЕСКО, има междуправителствен комитет за връщането, реституцията на културни ценности, културни обекти на държавите. И този комитет има правомощия е, отскоро относително, да посредничи, да бъде медиатор. Тоест, той може да е, посредничи на спорове между държавите, но това е по-скоро политическото ниво, е, което е присъщо на ЮНЕСКО. Тук се вършат наистина забележителни неща, но трябва да кажем, че е необходимо ЮНЕСКО да създаде или да подслони, така да се каже, един арбитражен съд, арбитражен трибунал, който да разрешава спорове. Не съм обаче сигурен, че това е целта, към която трябва да се стремим. И, или след като има Международен наказателен съд, е, <clears throat> трябва да кажем, че той би могъл да разглежда и въпроси по или дела по културни въпроси. Е, имаме такива случаи, вече е, има такова дело заведено пред Международния наказателен съд той признава, че е компетентен по въпроса. Е, сега, вече по-сериозния въпрос, трябва ли да създадем нарочен международен трибунал за подобни дела? И трябва да ви кажа, че не съм твърдо убеден. Може би... Е, това е твърде амбициозна цел. И с това скачам на последния въпрос на, на, на господин председателя. Споменатото от мен в въпросителния знак в края на моето предложение относно международната платформа и консултативен орган. Там по-ми се вярва. Смятам, че така ще се създаде по-формална структура, но съд трибунал, който да се произнася по същество, звучи ми твърде амби... амбициозно. Предпочитам по-гъвкаво решение, да не рискуваме е, целейки се твърде високо, е, да не постигнем нищо. Нека бъдем по-скромни, да не създаваме нарочен международен съд за всяка област, която може да възникне и да, да, да се яви. Така че тази идея за платформата като място за консултации, за съвет, по-скоро е доброто решение, не трибунал. За господин Кюстер нарастващия брой на случаите. Да, отговор на вашия въпрос е утвърдителен. Броят на тези дела нараства. може би през края на 90-те, края на 90-та година, когато се отвориха архивите от Втората световна война специално с различни различна информация, за, засягаща специално Швейцария. И тогава се разбра и откри полека-лека, че има произведения, които не са върнати веднага след войната, точно въпреки дейностите на пазителите на наследството и а, а, и че продължават да съществуват редица с произведения, които не са върнати които трябва да бъдат върнати. А, а, американския проект закон предвижда 650, говоря за 650 хиляди, приблизителна цифра. Но така или иначе, вярно или не тази цифра, говорим за голям брой. Конкретните ми препоръки за Европейския съюз – също да се създадат съответно прескриптивни правила в правен, правна рамка трябва да се създадат ясни правила и основното основната пречка пред жертвите на подобни деяния в мир е, е липсата на е, съответни разпоредби. Да, моята препоръка би било да потърсим нарочна уредба за този въпрос. И, а институционалния въпрос, както казахте, дали да създадем нарочен орган, може би да, но не непременно съдебен орган което ми дава въпрос да, възможност да се върна към въпроса на господин председателя. Говорихте за разпоредби дарочни. Нека да кажа, че това са важни елементи. А, а така че Предлагам ви да помислите по въпроса за давността нарочно. Въпроса за добросъвестното придобиване на такива обекти сега и предмети. Тук трябва да, да действаме предпазливо. Мисля, че е, да, по този въпрос вече има свършена, е, направени определени неща, не само по въпроса за давността, но и въпроса за due diligence е, от страна на пазара за търговия с предмети на изкуството. Случаят и делото Гурлит наистина повдигна въпроса за Германия, но и за Швейцария, защото музеят в град Берн е всъщност основния носител на тези и притежател на тези колекции, които полека-лека из, изпълзяват, така да се каже, от куфарите и съндъците на притежаваните от сина на въпросното лице жилища. Така че в договор, в доклада има специална глава за происхода и разследването, доколко е важно да правим проверки в тази област и съответните ор, организации и органи е, трябва да имат съответни права, когато говорим за колекции за, с над 1400 произведения на изкуството. Едно разумно и задълбочено разследване на происхода би облегчило работата на всички около тази колекция. Още веднъж преповтарям предложението си Въпросителният знак а, би могъл да отпадне и да се каже да, това е добра идея, да се създаде платформа, да се създаде орган, който да се занимава с тези въпроси. И относно определението на културни обекти или културни ценности и произведения на изкуството, го тръгнахме от произведения на изкуството, но въпросът е много по-широк и спо, е, е, всеки, който е запознат с документите на ЮНЕСКО и Европейската директива за връщане на заграбено е, при произведения на изкуството. Там навсякъде се говори за културни ценности и национално достояние. Но мисля, че говорейки за произведения на изкуството, трябва да имаме предвид културни обекти или културни ценности. Благодаря. Господин Кавада има още един въпрос, но както някои колеги, аз ще искам да се възползвам от вашето присъствие. Въпроса за връщане на културни ценности е въпроса за давността. Какъв срок според вас, предвид обстоятелствата на заграбване по време на война и така нататък, каква е приемливата давност за вас? Ако говорим това, което е прието за авторската права, право, имаме различни срокове от 50 години до един век време или времето на което е протекло между заграбването и провеждането на, на произведението на изкуството и е, разследването. Е, би могло да бъде също един век, но какво бихте казали? Отговор струва ми се да, един век е, е разумен срок. Е, тръгвайки от момента на кражбата, може да се помисли, но и това, което едновременно с това се постави въпроса от кога започва да тече давността. Американското предложение е интересно давността започва да тече от момента, в който жертвата или наследника узнава къде се намира съответния обект, съответния предмет и за така че можете да предвидите по-дълъг срок и много точно да заложите на момента, от който започва да тече този срок. Ако искате да си поговорим по-подробно по този въпрос, съм изцяло на ваше разположение. Благодаря, безкрайно казва господин Кавада. Благодаря. С това приключваме тази точка от дневния ред. Благодаря на господин професора за проявеното търпение и изложението и отговора на въпроси по тази много сложна област, която можем само да се опитваме да облечем в правна форма и да създадем възможности десетилетия по-късно тези правила да намерят своето приложение. Благодаря ви, с което пристъпваме към следващата точка от дневния ред, а именно номер 6. Тук става дума за изменение на директива 2007-36 по отношение на сърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите и на директива 2013-34 по отношение на някои елементи на декларацията за корпоративното управление. Колегата Коферати ще ни запознае с съдържанието му. Времето доста напредва, но аз в никакъв случай не искам да подценявам постигнатото от вас. Моля ви обаче да се опитате да се поберете в тези времеви рамки. Грация, Благодаря. Ще бъда съвсем синтетичен. Между другото, етапът на дискусията ми позволява наистина да бъда кратък. Както си спомнят най-вероятно колегите, предложението на Европейската комисия от април 2014 година. Гласувахме това предложение в пленарната зала през юли 15 година и от тогава започнаха вече техническите срещи. След това започна и триалог. Първо беше с Люксембургското председателство, следващите с Нидерландското председателство стигнахме до този момент. Първата част от предложението на Европейския парламент е, е трансформирана в техническа спогодба, след това в политическа спогодба, която отговаря на текста, който ние гласувахме. Вече дадохме с... Излязохме, извинете, с определение на това, кои са тези акционери, как се предава информацията, как гласувате, както и прозрачността на разходите. Имаме също така съгласие по нормите, свързани а, е, с а, е, гласуванията, съветниците, гласуване с пълномощно и така нататък. Благодаря на Дералаското председателство. Те бяха готови да работят по темата, помогнаха ни, а, е, за да стигнем до разбирателство. Срещахме обаче един проблем, който е непредвиден и това е къде трябва да се намира онази част от нормите, които са свързани с отчетността по държави. Както знаете, това се включи от настоящата комисия в текста, свързан с директивата за акционерите. Тези норми, свързани с докладването по държави, бяха първоначалното предложение на комисията, но след това пленарната зала при нас ги одобри тече дискусия с комисията и съвета и темата все още не е решена. Голямата част и всъщност мнозинството от политическите сили, които са в настоящата комисия, изразена посредством докладчите в сянка, смята, че е много важно тези норми да останат в директивата, свързана с правата на акционерите. Всичко това, което е свързано с прозрачността и фискалната лоялност е изключително важно в момента. Е, и винаги е било за всеки един, който иска да е, инвестира някъде. Той трябва да има възможност да го направи. Стигнахме обаче до един методологичен компромис е, и политическата гледна точка, техническата гледна точка взехме предвид, заедно с директивата и стигнахме до момента, който е свързан с отчетността по държави, за да се види как и с какви срокове ще се развие дискусията в а, оперативното седалище, ако мога така да го нарека. Европейската комисия излезе с предложение да промени предишните разпоредби, свързани с четността по държави. И така, ние ще продължим да говорим по все още отворените въпроси, е, важни въпроси, разбира се, но мисля, че съм оптимист е, за това, че ще се стигне до решения по тях. Те са свързани с прозрачността за институционалните инвеститори, е, както и за управителите на активи. Това са мерки свързани с прозрачност и контрол върху финансовите операции на свързани лица, също много сложни такива, както и делегираните актове и актове за бъдещо изпълнение. Ще продължим работата през едните месеци, като ще се опитваме да стигнем до приключване на всички въпроси, свързани с акционерите. Междувременно ще видим докъде ще е стигнала дискусията по нормите по държави и там вече ще решим а, какво да е поведението ни. Много е важно да не се изоставя а, този път и онова, което е свързано с поведението на предприятията и годишния, годишното им поведение в държавите, в които работят. Но не би трябвало да се блокира темата, също така очаквайки да се дефинират на друго място тези разпоредби. И така, две, два паралелни пътя има, когато стигнем до края, което се надявам да не е много далечен момент във времето, както казах, благодарение на помощта на Европейската комисия и на, Хуан... на Нидерландското председателство, ще решим. Мисля, че доста голяма част от пътя сме извървяли, особено имайки предвид приноса на докладчиците в сянка и на председателството. Ще се опитаме и достатъчно бързо да направим онова, което липсва. Това, което ви припомни. Благодаря. Recht herzlichen Dank. Wir kämen jetzt zu. Благодаря. Не знам дали има колеги, които имат въпроси или пък имат желание да се изкажат и да споделят някаква информация. Не виждам някой, който би искал да вземе думата, така че благодаря много на господин Коферанти. Благодаря и за това, че подходихте така стегнато към излагането на информацията. Минаваме към точка 8 от нашия дневен ред. За момента отлагам разглеждането на точка 7. Точка 8. Представяне на работен документ относно реформата на авторското право от Жан-Мари Кавада, координатор на работната група и давам думата на колегата. Possible, que... Благодаря, ще бъда пределно кратък. за да можем да не изоставаме толкова много от предвидения в дневния ред график. Исках да ви запозная до известна степен с това какво правим ние в работната група по отношение на авторското право и какъв е документа, който сме съставили. Става въпрос за един технически документ, в него няма точна позиция по темата, просто са изложени всички неща, които са били дадени като принос от страна на комисията от 2013 година. Направен е анализ и на мнението на заинтересованите страни. Това ни позволи да разгледаме внимателно какви са проблемите, с които се сблъскват носителите на авторско право в дигиталната епоха. През първите 15 минути, през първите 15 месеца, извинявайте, на работа на нашата група, ние се фокусирахме изцяло върху тази тема. През месец декември 2014 година се събрахме за първ път. Над 15 срещи сме провери. Разбира се, не сме се били по време на лятната почивка. Има много различни неща описани в документа. Сега ще ви запозная с тях. Във втора точка разглеждаме възнаграждението и компенсацията за авторите и създателите. Опитали сме се да видим какви системи съществуват с цел да определят възнаграждението в нашия свят, който е много по-отворен, отколкото беше преди десетилетия. В трета точка разглеждаме принципа на териториалност, геоблокиране и лицензиране в основа на териториален принцип. Четвърта част разглежда налагането на авторското право в дигиталната среда в раздел 5 разглеждаме изключенията и ограниченията. В част 6 гледаме какви са задълженията на интернет доставчиците. Секция 7 законовата основа за авторско право в европейското законодателство. В 8 сме разгледали разни неща които не са по-маловажни, просто са няколко наброй и за това сме посветили отделен раздел. Това са резултатите от нашата работа. Бих искал да благодаря на секретарията за това, че организира всички изслушвания и ни помогна по време на консултациите. Виждам, че секретарията предприе един много дистанциран и справедлив подход, защото виждаме, че има много различни мнения, които са били изразени. Искам да благодаря на колегите, които често участват в нашите заседания. Те се провеждат веднъж месечно. Също така искам да изразя и специални благодарности като членове на парламента към всички външни експерти, които дойдоха и се съгласиха да ни обяснят своята гледна точка. Можете да разгледате документа и съм на ваше разположение, ако имате въпроси. Исках обаче да бъда много кратък, защото има много други неща, които трябва да се разгледат. Благодаря, казва председателя. Дали има колеги, които искат да се изкажат, господин Кърстен? Да, благодаря ви много, господин Кавада. Наистина ми беше много приятно да работим заедно в рамките на работната група. Работата ни беше много конструктивна. И мисля, че доклада, който успяхме да съставим е един разумен документ, който ще ни даде информация за дискусиите в бъдеще. Това, което е важно в доклада, е да се покаже съвсем ясно как пазара не може сам по себе си да създаде социални права и справедливо заплащане за онези, които създават поредбата на авторското право да се включат и социални компоненти. Така че творците, заедно с други участници в създаването на блага, да бъдат е, поставени е, на равна нога, защото е, те са в доста слаба позиция е, и ако искаме да укрепим тяхната позиция, това е важен въпрос, в дискусията трябва да влезе възможността за предявяване на отстояване на правата и от името на организации на творците, не само в лично качество. Юлия Редер има думата. Благодаря първо на господин Кавада за представеното обобщение и после на секретарията за това, че са помогнали за съставянето на този доклад. Вярвам, че то е добро обобщение на всички дискусии с заинтересованите страни, които проведохме. Искам да наблегна на това, че в самия доклад се казва, че в някои области ще се наложи допълнително разследване. Например, колективните дружества, които позволяват повторното използване на лицензите, схемите за компенсация. Надявам се, че всички тези неща ще бъдат отчетени. Мисля, че като по-обща бележка понякога се появяваше въпроса че е относително трудно да се поканят независими експерти, да речем научни работници на подобни заседания, обикновено поради логистични причини. За тях е трудно да се отделят от своята ежедневна работа или пък да платят разходите по транспорта. Затова, може би от тук нататък трябва да разчитаме повече на писмени експертни показания или да използваме независими експерти. Тогава, когато разглеждаме различни области на авторското право, които не са били покрити до момента. Благодаря сега докладчика, господин Кавада. Ще бъда кратък. Благодаря на колегите. Очевидно е, че ще се съобразя с казаното от вас, госпожа Реда. Благодаря на вас и на всички останали, които работиха от, като колеги от парламента и отбелязвам си изрично казаното от вас току-що, както и господин Кавада, Костер е, положихте много, работите много сериозно в тази комисия. Вие сте много добре подготвени и информирани по тези въпроси е, и мисля, че отдалеността на Европа по отношение на останалите континент, континенти във връзка с, с цифровите технологии и съдържанието поставя въпроса за балансираното и справедливо справедливо решаване на въпроса, без да навлизаме в по-големи подробности. Ние сме заинтересовани да постигнем хармония между тези две системи. И в групата за защита на авторските права прави силно впечатление, че осъзнаваме необходимост потребност потребностите на цифровата индустрия и на творците. Те не са в противоречие. Те трябва да бъдат разбирани. Един ден те ще се сближат така, че няма да можем да ги разграничаваме изобщо. Така че благодаря за положения труд. Благодаря. Сега стигаме на, до десета точка от дневния ред. Признаване на професионални квалификации за вътрешното корабоплаване. Давам думата на колегата, колежката Бержерон. Благодаря е, на всички. Ще се възползвам от възможността е, да накратко да спомена е, предвид е, и наводненията във Франция да изразя своята солидарност с всички засегнати предприятия, особено за, например, туристическите корабчета във Франция, които са загубили около 20 000 пасажери, а превозват изключително много, милиони туристи ежегодно. Така че говоря специално за положението в Париж, Лион и други такива градове. Необходимо е да намерим решение. Сега за доклада да има предложение над Комисията по транспорта за съответна директива на съвета и комисията за уреждане на въпроса. Държа да подчертая, че след консултации с заинтересованите страни и е, предложената директива няма сериозни възражения. Изхождайки от директивите от 1991 и 1996 година, те посочват, че квалификацията не включва определени реч, речни басейни, като да речем река Рейн. Така че тази нова инициатива, преводът на лични нужди и плавателни съдове не са засегнати. Този транспорт се, не, е не включва туристическите и увеселителните кораби. Така че говори се за европейската пътна мрежа от реки, като не включва трансграничните връзки. Поредица причини транспорта и туризма по реките е в неблагоприятно положение. Всъщност речния транспорт отговаря на един от трите стълба за устойчиво развитие той предлага конкурентни цени в сравнение с сухопътния транспорт по отношение на енергетиката. Действително, тук има много по-благоприятни решения по отношение на е, емисиите, така че нещата стоят по този начин. Така че, както и емисиите на въглероден двокис остават чувствително по-низки. По отношение на социалния стълб, могат ли да помоля да говорите малко по-бавно, казва председателят. Изказването ви се превежда. Обедена убедена съм, че ме разбират. този вид транспорт предизвиква, дава повод за по-малко происшествия и създава възможност за растеж, заетост, което е много важно, особено за пристанищните зони. Тук се създава един сектор, който създава много работни места, над 3000 за Франция само, тук има перспективи за бъдещето, така е, че трябва да се помисли е, специално за движението. Например, по Сена се предвижда петкратно и би могло да има петкратно увеличение на други места 8-9 пъти. Е, що се отнася до взаимното признаване на професионалните квалификации, тук и съществуват ненужни пречки, които могат да дадат възможност да се отчетат местните особености. Възможността за въвеждане на минимални изисквания за работещите на корабите е напълно обосновано и все пак трябва да имаме предвид, че вътрешните транспортни мрежи както и международните, трябва да запазят своите особености, своята национална специфика. Затова аз смятам, че трябва да предвидим възможността за дерогации за държавите членки, да като различни, да речем, форми на туриста, туристически транспорт по реките, които често са в ръцете на семейен бизнес. Така че като специално използвам директива, повод за директивата, която съществува в момента, да се помисли за корабите за вътрешен транспорт. Така че, що се отнася до професионалните квалификации, трябва да се въведе срок за държавите членки за превеждане в съответствие и накрая не бива да наказваме речния транспорт чрез нови санкции за държавите членки. Удължаване на преходния е, период може да се окаже полезен за всички държави членки, за да се постигне съответствие с директивата и нейните приложения. Затова в изменение 10 ние предлагаме 5 годишен срок срещу 3 години от комисията. След това в изменение 11 ние предлагаме държавите членки, които имат съответни възможности за транспорт и този транспорт да бъдат уредени по член 3. Това е, колеги, което мога да кажа по доклада и предлаганите изменения. Благодаря. Има ли някой, който би искал да вземе думата? Е I do not see. Не виждам колеги, които биха искали да се изкажат. Благодаря. the commission wishes to take the floor. Дали комисията иска думата? Заповядайте. Виждам, че искате. Thank you very much, Mr. Благодаря много, господин председател. Казвам се Димитриос Теологитис и съм завеждащ отдела, който се занимава с въпросите на вътрешното корабоплаване. Искам да благодаря на докладчетата за чудесното введение в тази сложна тема. С пет параграфа успяхте да ни дадете една много добра представа за това какъв е проблема и какво иска да направи директивата, за което ви благодаря. В две изречения искам да обобщя проблема, с който се сблъскваме при корабоплаването по вътрешните е, водни пътища. Първо, нямаме млади хора, които навлизат в тази професия. Имаме пирамидата на възрастта, която ни показва, че основно имаме застаряващи служители. Няма млади хора, които се навършват към тази кариера, защото не виждат перспективи. И след това има структурен дисбаланс между търсенето за търсенето на работници, моряци и капитани. Имаме търсене по река Рейн, където е 70% от търсенето, но предлагането идва от други части на Европа. Поради тази причина, нашето предложение иска да създаде едно уникално пространство, в което всеки, който влиза в тази професия, може да а, покаже, да, да се покаже какво се случва, как се започва от моряк и се стига до капитан, какво е кариерното развитие в цяла Европа. Така че това е основното предимство на нашето предложение. Бих искал да благодаря на докладчетата за тези изменения, които наистина до голяма степен съответстват на целта да се улесни мобилността на работната ръка. Но има и една тема, която искам да засегна. Става въпрос за следното в техническата директива, която беше взета за пример, в нея, когато правим разграничение между навигационни зони, то тогава говорим за различни условия на водите. Зоните са 1, 2, 3 и 4. След това е рейнската зона. Всичките имат много различни характеристики. И корабите трябва да бъдат конструирани по различен начин, защото натиска върху тях е различен. В зона 4, да речем, трябва да има по-голяма мощност, отколкото в, а, в зоните, при които имаме по-плитки канали. Същевременно обаче, независимо къде ще бъде изпратен този кораб, хората, които работят на него, трябва да имат еднакви умения. Ще дам пример. Ако въведем за всяка зона една система, това означава, че един професионален шофьор, който е получил своята шофьорска книжка, няма да може да в, в Нидерландия няма да може да кара в Швейцария, да речем, или в друга страна. Искаме да създадем пазар за професионалисти, които да могат да работят из цяла Европа. За това да, наистина, що се отнася до конструирането и дебелината на материала на стоманата, има разлики, но уменията са едни и същи. Онези, които работят само в ограничена част от мрежата, да речем някой, който е роден и е отраснал и работи в канал Дюмиди и който няма възможност да влезе в европейската навигационна система, за него имаме национално изключение. Но всички останали за тях е важно да могат да упражняват своята професия навсякъде в Европа. И затова имаме проблем с тези ваши изменения, които отново искат да фрагментират системата, която пък ще попречи на мобилността на работната сила. Това е нашето основно притеснение по отношение на доклада и това, което искам да ви кажа. Предложението има за цел да обедини един фрагментиран пазар – още няколко дребни забележки. Ще се отнасят до забавянето при транспозицията, при транспонирането, извинявайте. Имаме преходни периоди. За нас по-дълги срокове за транспониране не са проблем. Проблемът е, че ще забавим ползата за онези, които искат да станат част от новата система. Така че тези две неща трябва да се преценят внимателно. И накрая, по отношение на актовете по делегация, изпълнителните актове. Разбирам, че това е институционален въпрос, така че тук няма да навлизам в подробности. В обобщение искам да кажа, че благодаря много на докладчицата, която определено добре представя темата, добре я разбира и ще помоля да помислите дали е желателно да продължим да задълбочаваме тази фрагментация и да я допълваме вместо да решим да обединим системата. Благодаря много, че дадохте възможност на комисията да се изкаже по тази наистина интересна тема, т.е. наистина интересен доклад. Uh, Благодаря много. Господин Бержерон, госпожо Бержерон, бихте ли искала да коментирате? Е, напълно разбрах е, е, относно възможностите да, за влизане на територията на, от Франция в Белгия поради, но си мислех, че малките корабчета е, които извършват кратки плавания. Това е целта, за която, това, за която говорих и за това говорим за национално изключение, национална дерогация но мисля, че това трябва да остане. Някакси французите държат на това. Благодаря. С това приключихме точка номер 10. Връщаме се обратно на точка номер 7 от дневния ред, което е мониторинг върху прилагане на правото на Съюза. Ще разгледаме измененията и давам думата на госпожа Халтала. Благодаря, господин председател. Получихме 63 изменения и искам да благодаря на всички, които са внесли изменения. Мисля, че сега имаме възможност да разгледаме някои от тях по време на дискусията. Бих искала да кажа, че като цяло специалният акцент на проекта доклада в, през тази година е добре прият с а, някои неща, свързани с с изпълнение на общо законодателство в някои страни, които са асоциирани членове или са в предприсъединителна програма. Повечето от нас искат да подчертаят това колко е важно да получим повече информация от страна на комисията за така наречените пилотни проекти, които понякога предшестват или заместват една пълноправна процедура за нарушение. За момента обаче мога да кажа, че нямаме достатъчно информация, за да разберем възоснова на какво понякога комисията спира тази процедура, а понякога я продължава. Някои от измененията съвсем ясно засягат доклада за субсидиарност, който беше разгледан в комисията, така че ще ви помоля тези въпроси да не се повдигат в контекста на този доклад. Също така от ЕКР бяха внесени няколко изменения във връзка с отворената ефективна европейска администрация. След това поискаха да ги изтеглят, тъй като те не отговарят на тяхната партийна линия. Радвам се, че господин Свивка е тук. Аз не съм една от тези, която, които смятат, че това ще доведе до, не, до прекомерна административна тежест. Мисля, че напротив ще имаме яснота, прозрачност и ще се вижда какво точно идва от Европейския съюз и какво се добавя в самата държава членка. Така че благодаря за вашето предложение. вашето изменение е по 14, което ни напомня ни от парламента да се възползваме от своите доклади за изпълнение. А то е много полезно и мисля, че а, наистина вече е решено да се предприемат стъпки в тази насока. Също така, очакваме становището на останалите 8 комисии. Мисля, че сме получили 3 становища. Става въпрос за сериозните закон, законодателни комисии, както и комисията по петициите, тъй като тях сериозно ги интересува правилното прилагане на европейското законодателство. Искам да спомена едно изменение, което се появи вследствие на становище на Комисията по економически въпроси ЕКОН – Става въпрос за призив към по-структуриран начин за разглеждане на мониторинга върху прилагането на правото на Съюза. Мисля, че това отговаря на идеите и усещанията, които са изразявани доста често напоследък, а именно, че трябва да работим по-структурирано. И мисля, че трябва да настоя за това ние от правната комисия да имаме координационна роля, но другите комисии, които се занимават с създаване на законодателство, също трябва да свършат своята работа. И последно, в становище от комисията ЕКОН се казва, че те подкрепят създаването на един стандартен структурен подход в парламента по отношение на мониторинга върху прилагането на правото на Съюза, в който се разглежда темата с неизпълнение и нарушение и тогава, когато имаме правилно спазване на компетенциите. Мисля, че идеята е много полезна и интересна. време ми се струва, че не е разумно да имаме подкомисия върху прилагането на правото на Съюза. Знам, че беше разпространено такова предложение. И знам, че конференцията на председателите би искала да имаме роля, но ми се струва, че нашата комисия е тази, която трябва да има координационна роля и просто трябва да подходим към тази задача по структурирано с участието на няколко други комисии. Надявам се, че това беше достатъчно. Така че, наистина, Надявам се, че ще успея да намеря добри компромиси. Отново ви моля, нещата свързани с субсидиарността и тези изменения да не бъдат, да не бъдат подавани във връзка с този доклад. Благодаря. Благодаря. Госпожа Кауфман. Благодаря, господин председателю. Съвсем накратко ще поставя няколко въпроса, защото измененията включват изключит, някои изключително разумни идеи. Например, точка 14 и 15 за по-добра подготовка екс-анте на държавите членки или въпроса, коя, който обсъждахме и в моя доклад във връзка е, с така наречения gold plating. Важно е да имаме по-добро обозначаване и посочване на национални мерки, които не са пряко свързани с законотворчеството на Съюза. Мисля, освен това, че е важно съответните предложения за засилване ролята на парламента, разширяване ролята с националните парламенти или, както каза госпожа Хаутала, правото да излизаме с становища по повод ежегодните доклади за напредъка на комисията при страни кандидати Изрично искам да подкрепя измененията по въпроса за субсидиарността. Изненадана съм. Несъмнено това е важна тема. Субсидиарността се обсъжда много сериозно, но тук темата на доклада е нещо съвършено различно. Става дума за прилагането на европейското законодателство, така че няма място за тези теми тук. След това, когато има доклад за субсидиарността, като да речем доклада за субсидиарността 2015 година, там му е мястото. Благодаря на докладчика за чудесното сътрудничество и готовността за компромис. Благодаря, господин Звиевка. Благодаря. И аз ще се присъединя към а, благодарността за, към госпожа Хаутала. А, много предложения има, но няма повод за притеснение и по-лошо сме виждали. Ще се справим. Особено, както чухме от докладчика, част от тези предложения просто не има е мястото тук. Аз бих е, поставил акцент върху подходящ подход в държавите членки за изпълнението на европейското законодателство, особено във връзка с така наречения gold plating. Е, това е тема, по която говорим от години и едва ли някой ще се изненада е, да види, че подобен доклад има широко отражение върху нашата работа. Но мисля, че трябва да работим по-тясно с Европейската комисия, да направим оценка, но инструментите, транспонирането, прякото приложение в държавите членки, това е по-скоро в ресора на комисията какво правят а, по отношение на директивите отделни държави, членки или държави, групи от държави, които не изпълняват или не транспонират. Това е тема, която създава затруднения едно първоначално добро намерение се оказва трудно при включване на допълнителни елементи. Не бива да го допускаме. Това е повод за размисъл. Стигнали се до там по-добре е да не се обнародва в държавите членката, че очертава се една втора сюжетна линия. Първо, необходимо е, защото е го иска Европейския съюз и от друга страна застава волята на държавата членка. Тук има място за интерпретации и различни тълкования. И така, както казах, ще се опитаме да постигнем добър компромис и да представим добър, представим добър доклад в окончателен вид. Е, благодаря. Нямам други желаящи да се изкажат, с което можем да приключим и тази точка. Уважаеми колеги, имаме проблем по отношение на времето. Затова ще ви помолим точки 9 и 12 да ги отложим. Ще преминем сега към точка 28 от дневния ред. Uh, 28 exchange of views on the guidelines for commissioner. Това са указанията за декларации за интереси на членовете на комисията. Давам думата на колегата Паскал Дюрчев. Благодаря, господин председателю. Ще се опитам да ви е, дам възможност на тази заближителна комисия да отдели малко време, защото това е, е първи доклад е, по работата, свършена от доста време от комисията, комисията АВКО и резолюцията приета в пленарна зала. Ние, струва ми се, в рамките на парламента имаме и се нуждаем от консенсус. Няма да говоря за затрудненията а, при установяване на ролята на тази комисия при проверка на декларацията за интереси на еврокомисарите. ние имаме, проведохме тази дискусия, комисията думата АВКО след това пое и ние изразяваме съгласие с направеното от тях. Сега взимаме думата, за да се опитаме да уеднаквим позициите в рамките на комисия, в комисията от една страна декларации, семейните декларации, така, така че всеки еврокомисар да представи своето досие и то, от момента на номинирането му, когато няма лична декларация. И тук ми се... Е, нещата опират до това. А, зависи от по поста, който получава този еврокомисар. Той би могъл да бъде и много добър. Не за първи път се случва такова нещо. Значи трябва да е, предположим бъдещите е, конфликти на интереси, но това не е наша работа. Ние не можем да определяме нито правомощията на еврокомисарите и международна комисия, нито и настоявам на това да поемаме ролята е, защото говорихме с колеги по този въпрос, ние не сме съд. Ние не сме тук, за да съдим лицата. Нашата задача е да проверим дали наистина има опасност от конфликт на интереси. Това е работата над която залягаме заедно. Надя, е, е, ние сме, сме и оставаме на ваше разположение, на колегите, които биха искали да се произнесат по темата. Подчертавам, за мен, и е, наистина съм твърд по това, ние не се изживяваме нито като обвинители, нито като съди. Е, много държа да подчертая дебело този момент. Uh, thank you, Благодаря. Господин Кавада, благодаря а, казаното от господин а, Дюран е вярно. Натъкнахме се на две пречки а, след началото на последния мандат. И искат от нас да благословим съответните изисквания за заплащане на комисията, но и е, все пак, и все пак искам да кажа, първо, начина за проверка на достоверността на декларацията не са на наше разположение, което може да, да доведе, и имахме такива случаи в не, да, неудобно положение за двама еврокомисари с различни функции. И второ, много да, държа да се съглася с господин Дюран. Ние не сме съд, е, ние трябва да проверим достоверността на декларациите и е, евентуалните конфликти на интереси, които могат да произникнат, които е, през 2014 година във връзка с номинацията на един еврокомисар, чието име няма да каже, е широко известен случай. Така че това е за което, е, на което ние залагаме и държим. Госпожа Регнер. Благодаря. Ще бъда кратка. Мисля, че господин Дюран и господин Кавада много ясно поставиха нещата. Е, насоките, които дадохте, е, аз е, ги разгледах е, предварително много добре и това е добра рамка за нашата работа и бъдещи разговори. Разбира се, ние не сме нито разследващ орган, нито следствие, нито пък сме съд, но нашия нашата гледна точка не е само формална. Дали, е, така, преувеличено казано, няма правописни грешки в е, декларацията. Тук все пак трябва да гледаме по-широко на нещата, така че вашата формулировка е много добра и аз напълно се съгласявам с изнесеното преди малко от вас. Thank you very much. Благодаря. Не виждам някой друг, който би искал да вземе думата. В такъв случай бихме могли да приключим дискусията по точка 28. Отиваме към точка 13 и 15. за делегираните мерки. Благодаря, господин председателю. Ще бъда много кратка. Е, заедно с колегите нямаме възражения, така че всичко е наред, бих казала аз. Ами това е от мен. Yes, I think that Mrs. Да. Мисля, че госпожа Кауфман трябва да служи за пример на всички, които ще се изкажат след нея. Благодаря ви много. Останалите точки ще се гледат при закрита врата, така че ще помоля всички, които нямат право да останат в залата, да я напуснат. Благодаря ви.